ми е съобщил, че се оттегля от е, депутатския мандат в Европейския парламент, считан от 15 март 2015 година. Парламентът, е, е, съгласно член 4, алинея 1 и 3, информира националните компетентни органи. Компетентните испански органи е, ми съобщиха, че господин Мигуел Орбан Креспо е, ще замести госпожа Тереза Родригес Рубио, считано от 5 март 2015 година. Ръководството на парламента, съгласно член 7, алинея 1, е, е, относно изборите на членове на Европейския парламент приема за сведение, че господин Орбан Креспо ще бъде заместен, считано от